We have our EPO hearings uh, straight after this, so we do... Уважаеми колеги, нека започнем, за да спазим дневния ред, за да се вместим във времето. И така. Това е дебат между Либе, Дева и Друа. Става дума за съвместната командировка за Междуправителствената конференция за приемане на Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция. Това бе конференция, която се състоява в Маракеш. Ще чуем доклада за тази командировка. Благодаря на колегите, които ще ни въведат в материята. Глобалният пакт бе прият. Нашата комисия отдели много енергия на този, компа... на този пакт. Естествено, в, върху глобалния пакт за миграция ще продължим да работим и по-нататък. Работим от септември 2016 година по него. Благодаря на колегите и от външната служба Имаме и колеги, които са представители на комисията, генерална дирекция правосъдие. Благодаря и на другите колеги, които бяха които съпровождаха нашата работа от самото начало. И така, давам думата на Линда за нейното въведение. Благодаря, Клод. Наистина, Тъкмо се върнах от Сенегал, кога, където бях на мисия за наблюдаване на изборите, така че малко съм позакъсняла. Чудесно е отново човек да види слънцето в Брюксел. И така, мисията в Маракеш, аз бях ръководител на делегацията – това беше делегация за посветена на конференцията на Глобалния пакт. Това бе е, конференция на ОНЕ. Всички би трябвало да имате копие от доклада. Всички политически групи бяха представени. Съвсем накратко, е, какво мога да кажа, парламентът бе представен добре. Присъствахме на сесията на високо равнище, е, заедно с комисара Аврамополос. Дадоха ни възможност да се изкажем от името на Европейския съюз. Това, бе, това се случи по време на втората сесия, по повод на седмата е, годишнина на Декларацията на човешките права. Имахме различни срещи. Срещнахме се с Върховния комисар Мишел Паршле по човешките права, представители на ОЮМ, на, на представителите на жените и мексиканския посланник. Защо искахме да отидем в Маракеш и защо искахме да участваме в тази делегация на високо равнище, искахме да покажем нашата подкрепа за глобалния пакт. Знаете, че пактът бе посрещнат резервиран от, резервирано от медиите, от социалните медии. Хората разпространяваха различни фалшиви новини. Пактът и конференцията бяха описвани като тайна конференция, където ще има специални споразумения. Някои държави подкрепиха пакта, някои се въздържаха. На следващата седмица се проведе конференция в Нью Йорк. 152 държави е, гласуваха за, 5 против. Чешката република, Унгария, Израел, Полша и САЩ гласуваха против и 12, между които Австрия, България, Италия, Латвия и Румъния се въздържаха. Словакия не се регистрира. И всъщност в миналото имаше подобно напрежение в общественото пространство. Може би трябва да се научим, че трябва по-ясно да обясняваме за какво става дума, за какво, с какво се занимава този пакт. Имаше много добър брифинг от комисията е, и желание и усилия да се коригира фалшивата информация. Но в крайната сметка, но в крайна сметка Политическият климат е такъв какъвто е. Имаше доста противоречива и грешна информация в рамките на цялостния процес. Е, както знаем, много процеси, свързани с ООН, са поставени под въпрос, но ние подкрепяме мултилатерализма в всичките му изражения. Парламентът подкрепя този процес, който върви с глобалния пакт. Парламентът е абсолютно въвлечен и участва в този процес. Става дума за наблюдаване на самия процес. Той ще остане като референтна стойност за бъдеща законодателна работа. Това означава да се работи върху организационните аспекти и бъдещо участие на парламента в фонда за беженците в Женева. Той ще се проведе тази година, така че парламентът трябва да планира своето участие в този форум. Според мен беше много важно парламентът да е представен много хора от различни страни бяха доволни от факта, че Европейския съюз показа силна подкрепа за процеса в рамките на ОНЕ. Благодаря. Благодаря, Линда. Ние благодарим за този анализ, високо го ценим. Наистина, докладът за мисията е много добър. Благодаря за работата, благодаря за ангажимента и за анализа. Той е чудесен. Сега преминаваме към гостите, които са представители на различни агенции. Лоти Ницен е първият оратор. Лоти, имате думата. Вие сте от външната служба. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на Линда Макаевен и на екипа благодаря за доклада, благодаря за много силната подкрепа към глобалния пакт. Във време, когато вашата публична подкрепа е много важен сигнал за обществото. Така че комисар Аврамополос и ние от външната служба искаме да благодарим за силната подкрепа на парламента. И то не само в последния момент, където имаше обсъждане на различни въпроси, но още от самото начало вие демонстрирахте вашия, вашата подкрепа и ангажимент към процеса на национално и европейско равнище. Благодаря на Линда Макайван и на делегацията, която отиде в Маракеш. Пактът бе прият в Мар... Маракеш и една седмица по-късно в Нью Йорк, така че той е вече реалност на равнище ООН. Както знаете, той не е обвързващ, това е възможност за вдъхновение, за последващи действия и практични действия от страна на нашите партньори. Много е необходимо да имаме комуникационна стратегия за пакта, това е в следващата фаза на последващи действия, в която, с която ще се занимаваме. Какво ще се случи? Имаме подготовка в Женева и в Нью Йорк – на определени мерки. Глобалният пакт би трябвало да подобри ситуацията с международната миграция. Добавената стойност е, че се задава много гъвкава рамка за държавите, които да си сътрудничат в тази рамка на национално и глобално равнище. Пактът е в сърцевината на процеса и основните про- проблеми, свързани с миграцията, като е, държави на происход, държави, приемащи държави, това са все неща, които са осветлени в пакта. В Европейския съюз има много мерки, които се предприемат по отношение на миграцията и те трябва да бъдат разглеждани като част на последващите действия към пакта. В практическо изражение какво имам предвид? В Женева се създава мрежа за миграцията. Това е част от глобалния пакт. Това е мрежа, която ще има практически задачи и ще се опита да предостави съвети на държави, които се опитват да стъпят на познания, на опит, така че този процес се ръководи от търсенето, той се ръководи от а, усилията на държавите. Всичко това е част от пакта, това се случва в Женева, създава се център за най-добри практики, в който се събират знания, знания, от които могат да черпят жела... държавите по желание. Освен това има и доброволен финансов принос от държавите, които искат да създадат един фонд, от който ще се черпят средства за практическа и техническа помощ. Ще има и трети елемент в рамките на тази мрежа под егидата на IOM – това ще е платформа за познание. На тази платформа ще се събират данни, информации за миграцията. Това е нещо, което отговаря на нуждите на един, за един подход, основан на фактите и на знанията. Това са неща, които се случват в момента. Е, процесът е още в зачатък и всичко става в координация с Международната организация по миграцията. Генералната, е, ръководителят, председателят на Генералната асамблея на ОНЕ ще дойде следващата седмица тук. В Нью Йорк се провежда практическа работа в момента, тъй като това е международен пакт и този международен пакт е една непрекъсната задача. За тази цел ще има последващи действия чрез Международния форум по миграцията – ще има разпространение на най-добри практики, взаимно учене и подход, който включва сътрудничество между всички заинтересовани страни. Това е процес, който трябва да приеме по-ясно изражение до юни-юли. Това е форум, който ще се среща на 4 години, а междувременно ще има сътрудничество между неправителствени организации, частния сектор и други форуми, като Глобалния форум за развитие, и различни парламенти. Целта е да се получи и събере възможно най-много информация. Но това е един непрестанен процес. Пакта трябва да се вижда като процес, който се ръководи от търсенето на държавите, процес, който е гъвкав и включващ във всички аспекти, така че държавите да могат да участват и да функционират на ниво, на което те желаят и което те смятат за адекватно за своя ангажимент. Мисля, това е, което бих искала да кажа тук за момента. Благодаря, Лоти. А сега преминаваме към Международната организация по миграция. Господин Хенриксън има думата. Благодаря, господин председател. Глобалният пакт задава един задълбочен и цялостен подход към миграцията, дават се възможности за по-добро сътрудничество и да се справим с предизвикателствата. Държавите е, ще имат водеща роля. Всяка държава трябва да уточни своите приоритети и своите акценти. Те ще определят по какъв начин пактът ще е релевантен за националния контекст. Има различни мерки под съответните цели и стъпките, които трябва да се предприемат за прилагането на пакта. Миграцията е много сложен феномен, за това пактът предвижда механизъм за установяване и създаване на капацитети на многостранни, регионални и национални равнища. Както казаха моите колеги, е, ще има три елемента, един център, за събиране на информация и капацитет, кап, платформа за знания, опити и добри практики и фонд в който да се събират ресурси за финансиране на различни проекти в държавите, подписали пакта. Различните модалитети трябва да се определят в края на март тази година. Очаква се тази година държавите членки да проведат една оценка за идентифициране на приоритети в рамките на националните планове. Освен това, държавите членки трябва да изготвят доклади. Има специална секция за докладването. Е, те ще се предоставят на форума за международна миграция. Както каза и външната служба, това е платформа предназначена за, главно за правителствата и други заинтересовани страни, които да обсъждат прилагането на пакта. Това обсъждане ще се случва в рамките на Международен форум всеки 4 години. На регионално равнище от 2020 година ще има процеси, които ще се занимават с прилагането на пакта в сътрудничество с Международния форум. Е, системата на ОНЕ ще подкрепя прилагането и последващите действия на пакта. За тази цел ОНЕ създаде мрежа по миграция. Целта на тази мрежа е да се включат, между другото, координационни системи в подкрепа на държавите членки и подкрепа на на държавите на регионално, национално и европейско равнище, там където такива мерки ще дадат добавена стойност. Отвен това правят се и връзки с структурата на ОНЕ във всичките и аспекти. Международната организация по миграция ще функционира като секретариат на пакта. Седалището е в Женева. Освен това ще има и представители от други организации, международни организации. Целта е да се опосредства международното сътрудничество, но нашата работа няма да се да приключи с съсредоточаване върху целите на пакта. МОМ ще работи с всички правителства по въпросите на миграцията, независимо дали те са страна по пакта или не. Политиките се основават на солидни факти и знания. Това е един от основните стълбове на пакта. Въпросът е да се отговори на страховете на населението. Освен това, имаме и глобалния пакт за беженците. След мен колегата ще говори по него. Тези два пакта за миграцията и за беженците са паралелни документа и те се взаимно допълват. Важно е да се координират усилията с националните системи това ще осигури възможното най-добро използване на ресурсите и знанията, независимо дали става дума за миграцията или за бежанците. Благодаря ви. Благодаря. А сега ще чуем изказването на Софи Макинес от Върховния комисариат по човешките права. Благодаря, господин председател. Благодаря, че давате възможност на нашата служба да даде информация на парламента за развой на събитията, свързани с пакта за беженците. Това е много добра възможност. И следва възможността от 7 февруари, когато две големи неправителствени организации проведоха едно мероприятие в Брюксел, на което участваха представители на нашата служба, на Генерална дирекция Home, DEFCO, и парламента. Целта бе да се получи информация за случващото се с двата глобални пакта. Това бе една много добра последваща възможност. Всички депутати мисля, че са запознати с факта, че има два пакта. Аз ще говоря за глобалния пакт за беженците. Държавите членки го утвърдиха през декември 2018. Това не е задължително средство за насърчаване на сътрудничеството между държавите. Той е резултат на две годишна работа между държавите, членки, службата за беженците, гражданското общество, заинтересованите страни и други фактори. Целта е да се осигури помощ на държавите, където има най-много беженци, като се улесняват инвестициите от държавния и частния сектор, за да се укрепи инфраструктурата, да се улесни доставката на услуги в болза на беженците и на приемащите общности. Има нужда от политики и мерки за достъп на беженците до образование и пълноценен живот по време на пребиваването им. Включват се също така и други мерки, като събиране на семейство, хуманитарни визи, хуманитарни визи доброволното връщане на беженците трябва да става при съответните условия на безопасност и това да е предпочитания вариант в повечето случаи. Ще се създаде и глобален форум за беженците, който ще се дава на всеки 4 години и ще се предоставя информация по редица мерки, финансиране, политически аспекти, презаселване и ще има обмен на добри практики. Първия форум за беженците ще бъде проведен на 17-18 декември в Женева. Вече тече подготовката на това мероприятие. Съдомакин ще е върховния комисарият за беженците. Ще участва генералния секретар на ООН, който ще изнесе и реч при откриването на форума. Искам накратко да очертая какви са подготвителните заседания за този глобален форум за беженците. Форума ще има три основни елемента. Среща на министерско равнище. Държавите и заинтересованите лице могат да поемат ангажименти за изпълнение на целите на глобалния пакт за беженците. И както Лоте вече каза, поемат на ангажименти касае не само държавите, но и парламентите и неправителствените организации и други ключови заинтересовани страни. На второ място платформа за обмен на добри практики, начин за усилване на обмена на отговорности и на трето място ще има възможност да се направи равносметка по изпълнението на целите за устойчиво развитие. За поемането на ангажименти, включително и на регионално равнище, ще има една система на шефство, в които даден държави членки ще водят шефстваща роля. Доколкото разбирам от колегите от Женева, Днес ще бъдат правени поканите за заседание. Ще има и път на карта на предстоящите срещи. През април също така ще бъде разпространен документ с допълнителни насоки за процедурата по поемане на ангажименти. В подготовката за глобалния форум ще се проведат три подготвителни заседания с държави членки на ООН и други заинтересовани страни. Първото ще е на 29 март, втората на 25 юни и третото на 14 ноември. Подробен дневен ред и други подготвителни документи ще бъдат е, представени преди заседанието. Относно първото подготвително заседание на 29 март, то ще бъде посветено на ангажиментите за поемане на ангажименти и показателите за измерване на напредък. Нашата служба ще предостави устна информация за подготовката на глобалния форум. Ние ще предоставим обратна връзка и информация за заседанията, включително и чрез делегацията на ЕСА в Женева. И на последно място, другите въпроси, които искаме да се разгледат, ще се разгледат работи тригодишна стратегия за презаселването. Парламента много подкрепя тази инициатива. Ще се опитаме да разработим стратегия за периода 2018-2021. Ще създадем глобална научна мрежа за подпомагане на глобалния пакт за беженците и група за подпомагане на капацитет за убежище. Ще работим в тясно сътрудничество по тези инициатива и с парламента, благодаря на парламента и институциите на ЕС за помощта, която оказват на пакта. Благодаря ви за работа, която върши Върховния комисариат на ООН за беженците и за актуалната информация, която ни дадохте. Сега ще дам възможност за изказвания на колегите. Изслушванията са в 3,5, нали така, колеги? Да. Значи по няколко минутки на изказване Джудис, след това Енрике и след това Сесил. Благодаря, господин председател. Благодаря и на председателя на делегацията. Присъединявам се към колегите, които казаха, че е много важно да присъстваме там, да покажем, че сред негативния отзвук в пресата в Европа и извън Европа относно пакта за миграцията в Марагеш, бе много важно да присъстваме на това мероприятие. Високо цения факта е, че служителите на ООН ни отделиха време. Госпожо Грапеня, ако обичате да седнете, благодаря. Трудно ми бе да се съсредоточа. Ясно е, че ООН не цени нашето присъствие, защото проведохме срещи с всички служители. Истинския проблем е какво имаме в момента. Как една разделена Европа ще подкрепи пакта по миграцията от Маракеш? Каква ще е връзката ни с африканските държави, които казват, че им е трудно да ни вярват. Не ни вярват като партньор, защото ние колективно не можем да приемем принципите, на които почива пакта. В пакта става въпроси за връщане на граждане. Това е доста интересен набор от права и задължения, касаещи всички държави, страни, членки на ООН. Така че истинския проблем тук е как да направим така, че да заработи пакта за миграцията, при условие, че европейската страна не е проявила необходимата подкрепа. Хубаво е някой да се занимае с този въпрос. Пакта за миграцията и за беженците са много важни, да речеме как се третират дадени общности в съответните държави. Австрия гласува въздържали се, но Мнозинството въздържали се и гласували против бяха от Европейския съюз. Освен САЩ и Израел. Всички останали бяха от Европейския съюз. Благодаря, Джудис. Енрике Герера, заповядайте. Благодаря. Първо искам да благодаря за предоставената информация. Благодаря и за работата, която върши дипломатическата служба и агенциите на ООН и в по-общ план на ООН за постигането на напредък по глобалния пакт за миграцията и бешенците, т.е. по двата пакта. Във връзка с казаното от Джудит Саргентини, Аргентини, последният етап, заключителното заседание в Маракеш, бе доста депресиращо за Европейския съюз. Парламента винаги е бил за двата пакта ние сме отстоявали своята позиция по въпроса, защото за нас миграцията е стратегически глобален проблем в дългосрочен план и той засяга развитието на света като цяло, а не само държавите, източници на мигранти и беженци. Това е явление, което съществува на всички континенти и има области в света, където това явление е доста е по-интензивно, както и по границите на Европейския съюз. За съжаление обаче, някои държави членки на Европейския съюз последваха САЩ, другите заради ксенофобски вътрешни и движения не взеха страна по въпроса. Имаше накрая позиция на Европейския съюз, в която липсваше солидарност към държавите членки. Просто исках да обърна внимание на това. Парламентът сега има възможност да следи изпълнението на споразуменията но трябва да отправим послание към следващия парламент. Да заявим необходимостта от категорични мерки. Държавите членки трябва да изпълнят поетите ангажименти в хода на преговорите. Макар и двата пакта да нямат задължителен характер. Миграцията Беженците, търсещи на убежище се явления, които ще бъдат факт за едно цяло поколение. Благодаря, Клод. И аз ви благодаря за представената информация днес. Ще повторя само това, че е много важно това, че парламента присъства в Маракеш. Парламентът винаги е давал подкрепа на този процес – тази подкрепа стана особено ясна в Маракеш. Искам да продължа казаното от колегите. От една страна има държави членки, които проявяват криза на солидарност. Е, има е и политическа криза. От друга страна, нека да напомним ролята на комисията – но това ще бъде много важно, за да възстанови Европейския съюз в процеса на многостранния подход. В момента, в който има държави членки, които не разговарят помежду си. Това е особено важно. Ние като Европейски парламент сме тук, помагаме и Европейския съюз с всичките си институции трябва да подкрепят този процес. Комисията е тази, която може да поеме тази роля. От друга страна искам да подчертая ролята на парламента. Той трябва да получава точна и навременна информация, да присъства на всички важни събития. Ние работихме много активно по всички въпроси, свързани с миграцията. Работихме и по пакта за миграция и за бежанците, с всички законодателни процеси. По пакта за миграцията трябва да поставим в центъра законодателните пакети, чиято цел е да покаже на останалите държави в членки каква е нашата позиция и как я реализираме тук на практика чрез вътрешни промени. И според мен по отношение на пакта за убежище, в центъра на вниманието би трябвало да бъде поставен регламента от Дъблин. Нека да покажем, че сме готови да участваме активно в този процес. Много е важен последващия процес – в този процес парламента трябва да участва много активно. Благодаря, Сесил. Колеги, има ли други желаящи? Предадам думата отново на Линда. Няма. Добре, благодаря и за дисциплинарността. Линда, благодаря на всички колеги. Много важен е този процес Както каза Енрике, миграцията е дългосрочен проблем, който не може да бъде уреден с политика и в краткосрочен план. Относно шведските медии, иска да попитам Лоте Кнутсен. Доклад от Африканския съюз. който се твърди, че той не иска да сътрудничи с Европейския съюз по миграцията, най-вече регионалните платформи и в британските медии имаше отзвук по този въпрос. Не знам дали сега ще може да отговорите. Не съм ви поставям в неловко положение. Ако не сте готови да отговорите, може да дадете отговори по-късно. И по време на заседанието с арабските държави бе обсъдена миграция. Тук имате някакви забележки в това отношение? Колегите Лоти, Хендриксън, госпожа Магенес, искат ли да вземат отношение по казаното? Вие се решавате. Искате ли? Ако не искате, можем да приключим дебата. Идеята бе само да се направи отчет, да не се провежда задълбочен дебат. Искам да благодаря на Линда, на всички колеги, участвали в мисията до Маракеш. Това бе едно трудно начинание. Имаме днес и представители от е, Комисията по правата на човека, от ДЕВИ, от ЛИБЕ. Много усилия бяха посветени. Искам да благодаря на координаторите, на всички взели участие в организацията. Благодаря и на дипломатическата служба, МОМ, комисарията за беженците. Това е едно голямо начинание. Трябва всички да работим заедно, за да се извлече полза от целият този процес – Джуди спомена за проблемите. Много е важно, че сме инвестирали много усилия. Не трябва да губим набраната инерция. Хубаво е, че днес бе даден отчет и бе проведен един дебат по темата. Линда иска да направи едно съобщение за колегите от Комисията по развитие. На членовете на нашата комисия искам да кажа, че ще продължим работа в 6Q2 в 3.45. Това е, може би, последното съвместно заседание на нашите комисии. Не знам дали ще има и друго. Ако продължи евентуално дебата за Брексит, ще видим. Днес има още по-голяма несигурност по темата, но така или иначе искам да благодаря на, колег... на комисията Либе за сътрудничеството. Благодаря Линда, благодаря и на вас и на вашата комисия. Благодаря ви за съвместната работа по този и по други въпроси. Благодаря ви, колеги. Сега в 3.30 предстоят изслушвания в Комисията по гражданските свободи. Ще направим кратка пауза до тогава.